е на ваше разположение на сайта Seansan Direct. Утре продължаваме заседанието си в 9 часа сутринта. Ще работим до 1 след обед. Дневният ред е публикуван.